Председателят. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Meine sehr verehrten Damen und Уважаеми госпожи и господа, поздравявам ви много сърдечно. Обявявам за открито следобедното заседание. Първата точка от дневния ред разисквания за бъдещето на Европейския съюз. Федералният канцлер на Република Австрика, Австрия Вернер Файман е наш гост днес и аз много, много сърдечно го поздравявам. Радвам се, че сте тук сред нас, господин Файман. Представено е и правителството на Испания а именно чрез нашият е, е, бивш колега е, Ернесто Ден Индиго. Поздравявам те много сърдечно, Ернесто. Господин федерален канцлер, много се радваме, че приехте поканата и сте тук в Европейския парламент днес, за да обсъдим бъдещето на Европа. 2013 година е решаваща за европейската политика. Сближаването между държавите, между нациите е от решаващо значение за бъдещето на Европейския съюз, както неговото политическо бъдеще, така и економическото и екологичното бъдеще но също и бъдещето по отношение на паричната политика. Една перспектива се открива пред нас, която преди години е, щеше да бъде немислима за много от нас. Това показаха решенията на Европейския съвет в края на миналата година. И за това е, дебатите с е, министър-председателя, с ръководителя на правителството на е, всяка една държава член за нас е изключително интересно събитие. Бих е, си пожелал повече от вашите колеги в Европейския съвет да е, намерят е, пътя към Европейския парламент и към открития диалог с депутатите, с представителите на своите народи а не само да се правят изявления за бъдещето на Европейския съюз. Мисля, че диалогът с народните представители е нещо изключително важно и мнозинството от депутатите в нашия парламент, струва ми се, споделя моето виждане. И така, без много предизвовия давам думата на федералния канцлер Файман. Уважаеми господин председател, господин председател на Европейската комисия. Радвам се, че отделяте време за разговора с мен. Уважаеми госпожи и господа депутати, за мен е особена чест да бъда сред вас тук, като представител на моята държава и да поговорим е, заедно за бъдещето на Европейския съюз, на нашата общност. Повече от 5,5 милиона млади хора в Европа в момента са без работа. Повече от 8,5 милиона души на възраст под 25 години е, нямат е, достъп до пазара на труда и до образованието. И това наистина е криза. За разлика от е, времето преди 30 години, когато работехме много енергично, съвместно, за да можем да реагираме адекватно на предизвикателствата и да действаме, ние в края на 2012 година като че ли е, бяхме малко разколебани, но също време, но независимо от е, скептичните и апокалиптични е, картини, които се рисуваха от много от противниците на Европа, трябва да отчетем, че постигнахме много. Постигнахме го благодарение на нашите съвместни усилия и без обединени усилия най-вероятно нямаше да можем да се справим е, сравнително добре с е, щетите, нанесени от спекулативните сили на финансовите пазари. Естествено, е, не сме постигнали всичко. Много далеч сме от е, нашият идеал когато укрепваме Европа, ние укрепваме самите нас. Когато вредим на Европа, ние в крайна сметка нанасяме щети на самите нас. Аз съм представител на една държава, която е, е в групата на нетоплаците. Е, а какво означава това? Че е, плащаме е, нето повече, отколкото получаваме като помощ, като насърчаване от Европейския съюз. Ние а, е, внасяме много, ние изнасяме много, изнасяме а, е, и в а, е, повечето от държавите членки на Европейския съюз и естествено по този начин допринасяме и за економическото развитие на целия Европейски съюз. Не само чрез преките плащания в бюджета на Съюза. Естествено, много важно е да укрепим преди всичко еврозоната. И в това отношение трябва да разчитаме на солидарните ни усилия. Европа представлява един модел – за разлика от развитието на другите е, континенти, ние разчитаме не само на е, мира, на демокрацията, на правовата държава, но и на социалната солидарност. И социалната солидарност трябва да се разбира не само в рамките на националните граници. Тя трябва да има европейски характер, защото без социална солидарност е, всички наши усилия ще отидат по дяволите. Какво в крайна сметка щеше да стане, ако не бяхме приели трудните решения за европейския механизъм и европейския инструмент за стабилизиране. Ако не бяхме приели и много важното решение за данъка върху финансовите операции. Всичко това, естествено, е основата за едно по-добро бъдещо развитие. Бихме могли е, да реагираме по два начина. От една страна можем да кажем, е, аз съм убеден в това, което казвам, че е, социалният баланс, социалното равновесие е в крайна сметка нещо, което хората очакват и биха посрещнали с одобрение. По този начин ние ще можем е, да решаваме по-успешно конфликтите конфликти е, има винаги, но Европа помни и едно минало, в което съседите, съседни държави непрекъснато са били изправени един срещу друг. Е, и след две опустошителни войни, е, именно тези съседи, които са се били доскоро един срещу друг, решават да обединят своите запаси на въглища, да обединят и производствените мощности за стомана и да създадат основата на една обединена Европа. Именно в именото на е, бъдещите поколения, на младите хора на Европа, но без е, социално равновесие, ние не бихме могли да осигурим развитието на Обединена Европа. Защото ще обезверим младите хора, е, ако продължаваме да ни им даваме шанс, ако ни им даваме достъп до работа и до образование. А твърде много млади хора в момента са лишени от този достъп. И в това отношение не бива да се ограничаваме единствено върху това, което става в нашите държави. Необходимо ни е солидарност в Европа, за да осигурим едно спокойно, мирно съществуване за всички. За съжаление сме много далеч все още от е, този идеален образ. Нека да си представим, че не бяхме приели всички тези е, решения за опъване на защитни чадъри над е, закъсалите държави в еврозоната. Много далеч щяхме да бъдем от е, социалната пазарна економика. Трябва да продължим обаче с усилията, защото в момента, в който една държава е изправена на ръба на пропаста и я грози несъстоятелност, не онези, които са спекулирали на финансовия пазар, страдат, страдат э, данакоплаците, страдат обикновените хора. А спекулативните сили на пазара те печелят дори от подобни кризи. И така, економиите са нещо важно, е, конкурентно способността също, но и е, повече инвестиции и солидарност. А, повече инвестиции са възможни тогава, когато държавите имат възможност, имат какво да инвестират. И в този смисъл предстои още много работа. Трябва да се борим с измамите. Имам предвид най-вече данъчните измами. да се борим и срещу онези, които в собствената си държава не желаят да плащат данъци. Да засилим сътрудничеството между данъчните администрации, така че действително да повишим събираемостта на данъците и същевременно да създадем условия благоприятни за инвеститорите. Ето това е важният път. И когато говоря за економии, имам предвид разумни економии в никакъв случай не бива да лишаваме от шансове никоя от държавите членки. Както по отношение на производството и економиката, така и по отношение на научните изследвания. Само по този начин ще дадем възможност и на държавите, както и на техните граждани, да проявят своите умения, своите способности. Тези дни Можете да прочетете много критични е, мнения и публикации за всички тези решения, които според мен бяха правилни. Ние всички обаче сме е, в една лодка, ние сме в един кораб и важно е този кораб да оцелее е, със съвместни усилия да го заведем до пристанището, където да пусне котва. И за това трябва да продължим усилията си. Нека да поговорим малко и за лихвите. През последните години е, разликите в лихвените нива за заемите е, бяха огромни. За Германия и за Австрия лихвите бяха под 2%. Какво получаваме в крайна сметка за краткосрочните е, държавни е, облигации. Е, при едни такива лихви това е въпросът. А при други е, лихвата беше 7-8-9%. И естествено, когато лихвата е толкова висока, в никакъв случай не могат да се отделят средства за инвестиции. Така че ние се нуждаем на европейско равнище и от една обща система за управление на дълга. Е, трябва да се преборим с тези е, диаметрално различни лихвени равнища в Европа. Защото инак е, на практика ще оставим свободно поле за развитие и за действие на спекулативните финансови пазари. Необходим бе именно е, фонда за изкупуване на дълга. Необходим бе е, механизмът и инструментът за стабилизиране в Европа, защото само по този начин ние можем да възстановим малко финансовата и економическата мощ на закъсалите в еврозоната държави. Нека на това място благодаря и на вас, госпожи и господа депутати от Европейския парламент, за единният банков надзор, за данъка върху финансовите операции. Е, това е, бе много важно за е, Австрия, но и за Европа. В нашия парламент ние единодушно взехме решението в полза на този данък и аз много се радвам, че мнозинството в Европейския парламент подкрепи този данък. Е, това е от символично значение, защото по този начин ние на практика ще отстраним, ще елиминираме е, вредното въздействие на финансов, спекулативните финансови пазари. А това е изключително важно за економиката на Европа. Много е важно да засилим реалната економика в Европа, а не толкова е, финансовата економика и онези продукти, най-вече в рамките на финансовите пазари, които напомнят повече за казино. Много важни са естествено и правните актове, които е, регламентират е, обявяването на несъстоятелност на юридическите лица, на предприятия. Е, по този начин ще постигнем едно по-справедливо решение и на риска. Е, не е справедливо да продължаваме да гледаме как едните трупат дългове и на практика рискуват е, неоправдано и непростимо, а другите само плащат. Е, естествено, че не всичкия инструментариум, от който се нуждаем, е готов и действа в момента, но ние сме на правилната позиция, ние сме на правия път и аз мятам, че по този начин ще предпазим Европа от големи кризи и е, разтърсвания в бъдеще. Много важно е във всеки случай да теглим една ясна разграничителна черта между е, влоговете, кредитите от една страна и от друга страна инвестиционното банкиране в рамките на банковата дейност. Това предстои. Нека още веднъж да повторя и това, че на всяка цена трябва да се погрижим и за оцеляването на хората, за тяхното съществуване в битовия му смисъл. Непрекъснато говорим за енергия, за водоснабдяване, за качество на питейната вода и така нататък. На всяка цена трябва да осигурим едно добро развитие на тези е, изключително важни основни продукти и услуги, когато можем да запазим една част от водоснабдяването, най-вече по отношение на питейната вода, в, като собственост на държавата, тогава трябва да го направим на всяка цена. А в никакъв случай да не разпродаваме водоснабдяването и то най-вече на спекуланти. Е, направил ли си го веднъж, после трудно можеш да го върнеш е, основното в политиката е отговорността и една голяма част от отговорните лица, както е, знаем, се обвиняват е, от населението за това, че са извършили някакви спекулации, че са действали не много правилно, особено когато става дума за неудовлетвореност, за общо неблагоприятно развитие. Какво имам предвид е, специално? Е, Австрия е една страна, в която не можем да е, се оплакваме, че страдаме от висока безработица. му обратното, най-ниска е нашата безработица. Сред младите хора също. Ние разчитаме на нашата промишленост. Но когато говорим за солидарност и за гаранции за младите хора за образование и за работа, какво означава това? Да вземем тези млади хора, които в момента са на улицата и са обезверени и да им дадем възможност да се обучат, но да се обучат е, и образоват така, че след това да имат реални шансове на пазара на труда. Ние постигаме това чрез така наречената дуална, двустепенна система на образование в нашата страна и това би могло да бъде пример за подражание за много други държави. Надявам се, че е, ще продължим да се радваме на успехи. И освен това, когато говорим за финансовата рамка, ние е, много често искаме някакви отстъпки. Ние искаме е, на нас да ни се дадат по-благоприятни условия. Та добре, но имайте предвид, че отстъпките трябва да бъдат в името най-вече на младите хора, които се нуждаят от работа. И по този начин ние ще извадим едно 60-70 милиона от улицата ще ги върнем обратно на работните места в учебните заведения. Когато говоря за отстъпки или за насърчавания, за финансови помощи, имам предвид и всичко това, което се прави в рамките на регионалната политика, което се прави за градовете. Естествено, всичко това е много важно на европейско равнище, но не бива да забравяме, че е, градовете и регионите, районите би трябвало да запазят своята културна идентичност. Е, и същевременно, когато говоря за това, че се нуждаем от реална е, индустрия от реална економика. Е, имам предвид естествено и това, че в никакъв случай не се нуждаем от постеещи селски райони. Ние трябва да залагаме и на земеделието, и на селското стопанство. Но при всички положения, всичко това, което желаем да получим, е, е повече доверие в бъдещето на Европейския съюз, повече вяра в това, че сме създали една надежна конструкция. И когато говоря за надежност, се сещам веднага и за устойчивост. А е, устойчивостта за мен се свързва най-вече с възобновяема енергия. Аз зная, че е, преходът към възобновяемите енергийни източници за някои е една много сложна задача, но същевременно е, ядрената енергия няма бъдеще. Най-късно аварията в Фукушима ни показа, че ние не можем да контролираме ядрената енергия. Много важно е, естествено, да осигурим складирането на ядрените отпадъци и е, изваждането от експлоатация да бъде безопасно. Е, няма е, сигурна ядрена централа за мен е, единственото сигурно е, е това, че ядрената енергия носи големи рискове със себе си. Така че за мен бъдещето на Европа е без ядрена енергия. И както ви казах, е, аварията в Фукушима ни даде е, един много важен урок – много поколения след нас ще се питат в крайна сметка какво да правят с ядрените отпадъци и какво да правят изобщо с отпадъците, които ние произвеждаме в момента. Трябва да се опитаме да облегчим съдбата на бедните поколения. И така, много е хубаво, че е, учредителите на Европейския съюз, е, бащите на времето, е, веднага след Втората световна война, са събрали кораша, за да направят тази много важна стъпка. Аз съм е, сигурен, че е, ползата е голяма. Ползата е, може да се измери за всяка държава, за всеки един от нас и то всеки ден, всеки месец, не само всяка година. След е, няколко години нашите деца, нашите внуци, не само в Австрия, но и в Гърция, в Испания, ще се срещат и ще се питат какво е важно в политиката и какво е било важно и за нашите предци. Солидарността и взаимопомощта това е най-важното и аз се надявам, че Европа ще се развива по този път. Благодаря ви. Благодаря ви, е, господин федерален канцлер. Господин Баросо има думата. Господин председател, уважаеми господин канцлер, уважаеми депутати, бих искал да поздравя Европейския парламент и канцлер Фойман за провеждането на тези разисквания. Обсъждането на бъдещето на Европейския съюз е абсолютно необходимо за преодоляването на кризата. Вашето присъствие, господин Фойман, посочва, че трябва и на национално, и на европейско ниво да утвърждавам демокрацията. Искам да ви благодаря, господин канцлер, за вашия личен ангажимент с Европейския съюз. Вашето силно изявление днес – за пореден път доказва този ангажимент. Благодаря ви и искам да благодаря също така и вашето правителство и вашата страна. Австрия има водеща позиция при утвърждаване на важни инициативи на европейско ниво, провеждане на открит диалог между социалните партньори, нещо, което е важно условие за растеж и солидарност. Австрия, както знаем, е страна, с най-низко ниво на безработица сред младите хора в Европа. Искам да ви благодаря за вашата силна подкрепа за европейската схема за гарантиране на работни места за младеща. Също така искам да подчертая сериозната подкрепа страна на Австрия за общоевропейски данък върху финансовите транзакции. Австрия като нетен вносител участва активно при обсъждането на многогодишната финансова рамка. Освен това, Австрия е ангажирана с чиста енергия, а също така с възобновяеми енергийни източници, като условие за преодоляване на промяната в климата. И също така искам да подчертая силната подкрепа от страна на Австрия на Европейската програма за безопасност на ядрената енергетика. Това е само част от огромния принос на Австрия за Европа. С нетърпение Очаквам диал... продължаването на диалога с вас и с вашето правителство и благодаря за ангажираността на вашето правителство с Европейския съюз. Благодаря ви също така за вниманието. Благодаря, господин Барасо. От името на групата на Европейската народна партия и Дал. Господин председател на парламента, драги господин Шулц, е, господин Манюел, господин председател на комисията, господин канцлер, госпожи и господа, драги колеги. Най-напред, господин канцлер. Благодаря ви за идването ви тук в парламента за тези разисквания. Госпожи и господа, драги колеги, няма да бъдете изненадани при тези обстоятелства, че вярваме в добавената стойност, която създава Европа. И се надяваме, че ще има надежден бюджет, защото благодарение именно на европейския бюджет някои държави членки успяха да правят инвестиции във времената на криза. И сега това започва да дава плодове в Ирландия, Португалия и Италия, в Испания. В еврозоната успяхме да намалим задлъжнялостта. Мисля, че и това трябва да напомним сред всички е, полагани усилия. Но нека да не си правим иллюзии. Е, напрежението е постоянно, не са решени всичките ни проблеми всъщност, когато вече вярваме, че а, кризата е зад нас, а, ще трябва да се готвим за следващата. Много пъти съм го преживял. Европа а, макар това да не е така в Австрия, е изправена пред река, рекордна безработица. В някои страни е, над 50% е безработицата сред младежите. Това е неприемливо. Все още не са достатъчно усилията за създаване на работни места. Трябва да намерим решение за излизане от тази ситуация и да усилваме съюза. Необходима ни е повече Европа във всички сфери, трябва повече хармонизация. Но разбира се, колеги, е, липсата на Европа и ни струва много. <clears throat> Помислете си за безработицата, за пенсиите, за социалните пенсии и социалната сигурност. Ако не е, работим по тези досиета, това означава да компрометираме социалната солидарност, социалния проект на Европа. Това ще доведе до дъмпинг между държавите членки бихме могли да имаме една и съща данъчна база, поне в еврозоната. Не е нормално в една държава членка да няма данък върху наследството, а в друга държава членка да има много висок данък, което води до изкривяване на конкуренцията, до конкуренция между държавите членки. Нали, Съгласуване не означава хармонизиране, но все пак трябва да има повече прозрачност. Бихме искали, господин канцлер, в Австрия и в а, а, Люксембург а, да бъде надлежно спазана директивата от 2003 година за влоговете, защото а, вие самият казахте, че не трябва да се а, заобикаля плащането на данъците. Австрия доста а, се облагодателства от влизането си в Европейския съюз. А, всъщност. А, в европейските инвестиции имат много голям дял в транспортната инфраструктура в Европа. Да помислим и за европейските банки и тяхното развитие. Е, но е, в общата селско-стопанска политика, в регионалната политика е, и в политиката по развитие на селските региони европейските правила са за пример в Австрия. Във всички случаи не се отказвайте от това, което сте постигнали. В противен случай ще изгубите и много работни места. Има доста антиевропейска риторика има е, и популизъм е, и трябва да се е, припомни, че Европа е двояко понятие. Не може от една страна да се ползваме от вътрешния пазар, а от друга страна, както и вие казахте, в период на криза да се откажем да помагаме на онези, които имат нужда. Трябва да поемаме своята отговорност като економически модел. Австрия е пример за това, защото тя много се възползва от единния пазар. Там, където са необходими реформи, те, разбира се, само ще допринесат за укрепване на нашето здание. Всеки трябва да се откаже от нещо във време на криза. Това е възможност на солидарност и на социална отговорност. Не става дума да се затваряме обаче в себе си. Трябва да се инвестира, да се социализира капиталът и да се приеме бюджетът, който да ни тласне отново към растеж. Ако всеки си търси а, е, вложената от него стотинка, а, е, която да му донесе някаква лихва, това не е признак на солидарност. Господин канцлер, можете да разчитате на нас а, е, в същата степен, в която и ние сме се умели да разчитаме на вас. Благодаря ви. Благодаря. От името на социалисти и демократи в Европейския парламент ще говори Хани Свобода. Благодаря. Господин федерален канцлер, много ви благодаря за всичко, което казахте. Вие сте известен с това, че сте един страстен и убеден европеец. И е, много ценя това, което казахте, че е, всички ние трябва да се борим за преодоляване на кризата, не само у нези, които са засегнати най-силно от нея. Много важно е, естествено, е, това, което подчертахте за бедността и за безработицата. Това не е нещо, с което можем да се гордеем. Е, дори и ние, австрийците и германците, които се намираме в далеч по-благоприятно положение от други в Европа, е, не можем да се зарадваме на това, което имаме, след като до нас хората в Европа страдат. Много години и месеци изминаха откакто вие за първи път говорихте за а, лихвените маршове и казахте, че това е нещо неприемливо. И ето, че сега, а, когато говорим за дълговата криза и за това как да я преодолеем, как да си помогнем а, един на друг, отново стигаме до огромните различия в а, лихвените равнища. Е, всичко това естествено е голям проблем във връзка и с е, фонда за изкупуване на дълга. Е, естествено, всичко това, което казахте е много, много вярно и аз го подкрепям изцяло. Надявам се, че и мнозинството в Европейския парламент ще застане зад вашите твърдения в този смисъл. Това, което се развива в момента като модел в Австрия и което е успешно, е, е казвам го не без известна доза е, гордост и е, патриотизъм, е тъкмо обратното на неолибералния момент. Е, а, модел. Защото там именно е, в Австрия, е, в рамките на този модел, ние виждаме как правовата държава, демокрацията, собствената инициатива, съревнованието вървят ръка за ръка. Но естествено социалното партньорство е изключително важно. И виждаме как усилията на президента Франсуа Олан във Франция всъщност са насочени именно към създаването на един такъв модел. Вие говорихте за инвестиции. Инвестиции, естествено, е, но в никакъв случай не бива опростенчески примитивно да гледаме на инвестициите. Не става дума само за това е, да реализираме приходи е, само от е, е, приходната част на бюджета няма да можем да съживим инвестициите. Необходимо е много повече. И всичко това, което казахте за младите хора и за достъпа до пазара на труда, до образованието е изключително важно. И от Европейския социален фонд могат да се отпуснат средства за решаване на проблемите на младите хора. Необходими са ни повече средства, повече средства за борба срещу младежката безработица. Това е нещо, за което ще настояваме. И в моята страна, и в е, е, другите страни е много важно, че е, създадохме е, възможности за данък върху финансовите операции. Естествено, е, има много критици но аз мятам, че много скоро ще започнем да шъним добри резултати. Австрия би трябвало да продължи да работи много активно и за преодоляване на данъчното укривателство и Люксембург и Австрия има какво да направят в това отношение. И също времено Австрия трябва да продължи с а, м, ограничаване на а, обхвата на банковата тайна. Австрия поддържа добри отношения и с Швейцария и би могла да насърчи Швейцария да тръгне по този път. И едно последно изречение. Много важно е това, което казахте накрая, господин федерален канцлер. Вие винаги много ясно сте се разграничавали и от десния популизъм, и от е, е, крайните твърдения. Но включително и тук в. Е, Европейския парламент има хора, които а, е, всъщност а, е, е, се поддават и на десен популизъм, и на екстремизъм и най-вече крайната десница е нещо, което в никакъв случай не бива да уважаваме, защото тя може да изиграе една много неприятна шега на Европа. Много важно е това, че ние трябва да се разграничим по един категоричен начин от е, десния популизъм и от е, крайната десница в Европа. Само така ще осигурим това бъдеще. Господин Ферховстат, Алде. Господин канцлер, първо, благодаря ви за вдъхновяващата реч. Мисля, че моментът е подходящ да обсъждаме бъдещето на Европа и да изслушаме един нетен вносител в европейския бюджет, да изслушаме основателни доводи срещу един друг нетен вносител от другата страна на Ламанша. Вие виждате, че има разлика между нетните вносители в европейския бюджет. Господин Фойман, вие вече споменахте това преди няколко дни в едно ваше интервю. Виждам, че има едно объркване във връзка с бъдещето в Европа от другата страна на Ламанша. Очевидно, господин Камерон не може да постигне съгласие сам със себе си по този въпрос и той дори не може да намери съгласие със себе си за мястото и времето на изнасянето на неговата историческа реч. Историческа реч в петък за бъдещето на Европа много по-добре, отколкото госпожа Тачър го направи в Брюш. Отново, аз бих казал, че речта на госпожа Тачер през 1988 година в Брюш беше проевропейска. И тя тогава каза, тя каза, трябва да правим повече заедно. Точно противоположното на това, което иска да прави господин Камеран – в тези разисквания, господин председател, в присъствието на господин Файман, бих искал да дам отговор на господин Камер, защото ние знаем какво той ще каже в петък. В неговата реч. Мисля, че ще изразя мнението на мнозинството в този парламент, че изобщо не стои въпрос – за някакво предоговаряне от страна на една отделна държава членка или която е да било друга държава членка в Европейския съюз. И има една съвсем лесна за разбиране причина за това. Имаме един, единен Европейския съюз, а не Европейски съюз по меню. С всичките възможности за включване, изключване, изключени отстъпки от вноската в европейски бюджет и нататък. Аз мисля, че това, което наблюдаваме днес, Европейски съюз по меню. Имаме Европейски съюз на шесте държави основателки, имаме Европейски съюз, който се ограничава с фискалния пакт, имаме Европейския съюз на 15-те, на 70-те, това е еврозоната, имаме Европейски съюз на 25-те, също така имаме Европейски съюз на патентната система, на Шенген – и Европейския съюз на 27-те. Господин председател, трябва да се признаем, че Европейския съюз е странна птица. Някои държави членки не са длъжни да участват в политиката на Европейския съюз, докато други страни са приканвани да участват в тези политики, въпреки че те не са държави членки. Например, това въжи за Шенген. Как може да обясните това на гражданите, че има Европа по меню, когато ви си избирате това, което ви изнася. И пред договарянето от страна на Обединеното кралство и на всяка една друга държава членка само ще влуши ситуацията. Освен това, ще кажа, че Европейският съюз по меню е нещо, което господин Камерн ще ни каже в петък – предвижда единствено и само един пазар. Ако избирате само това, което ви харесва, какво ще остане от един пазар? Ако Франция ще каже, ами на нас не ни харесва конкуренцията, не ни харесва промишлената политика или Германия каже, на нас ни харесва един пазар за стоки, но не и за услуги. И какво ще остане от един пазар тогава? Нека да сме откровени и честни, и нека господин Камерън бъде честен. Предоговарянето, договарянето, така както той го вижда, означава изход на Обединеното кралство от Европейския съюз, край на единия пазар и край на Европейския съюз. И това не е в интерес на гражданите и със сигурност не е в интерес на гражданите на Обединеното кралство. Защото това може да доведе само до заличаване на единия пазар или това, че Обединеното кралство ще стане страна втора категория като Швейцария или Исландия или Норвегия. Страни, които плащат, но които нямат право да гласуват. И не мога да разбера как една страна, която разчита на огромен износ в Европейския съюз и иска да излиза от Европейския съюз. И дори най-добрите приятели на Обединеното кралство, американците САЩ, не разбират тези тъжнения. В заключение ще кажа, господин председател, нямаме нужда от отделни предоговаряния, да намалим това, което е общо за всички нас. Имаме нужда от точно обратното на това, което ще ни каже господин Камерън в петък. Имаме нужда от общи съвместни усилия, за да създадем една по-едина Европа. Защото ако господин Файман ако искаме да се изправим достойно при всички предизвикателства, за които вие толкова добре и правилно говорите в вашите във вашата реч, ние можем да се изпрем срещу тях само като едина Европа, а не като отделни предоговарящи държави. Благодаря ви. Благодаря, господин Ферховстад. А сега от името на Зелените е, ще говори Ребека Хармс. Благодаря, господин председател. Уважаеми е, господин Файман, Много се радвам а, на развитието, което очевидно се забелязва по отношение на Европа а, с а, очудване и с възхищение гледаме към Австрия, която в момента а, се обърнала към проблемите и на останалите в Европа. Прочетох, е, подготвяйки се за тези разисквания, едно интервю с вас и мисля, че всички ние можем да подпишем това, което казахте току-що. Проблемите е, с е, дълга е, в крайна сметка се дължат на е, действие или бездействие на всички нас. Е, и ние всички трябва да положим сега максимални усилия за преодоляване на този проблем. Да, правилно е това, което бе направено и от тройката в Гърция, и от Европейския съвет. Хубаво е, че е, намерихме е, сили да е, подготвим съответните механизми и инструменти, за да помогнем на закъсалите държави. Надявам се, че всички ние, в крайна сметка, действително разчитаме на солидарност. И много се надявам, че изходът от кризата няма да е далеч в бъдещето. Защото а, вие сам говорихте за това, че в крайна сметка економическата и финансовата криза а, придобиват едно много неприятно измерение а, чрез социалната криза, чрез социалната несправедливост, за която и вие говорите в интервюто, което цитирах. Тя се засилва. Ако желаем наистина Европа да има повече възможности за е, преодоляване, включително и на социалната криза, то тогава е, и вие, господин федерален канцлер, и ние трябва непрекъснато да повтаряме това. Е, по всеки повод. И трябва, а тук разчитаме на вашите действия в рамките на Европейския съвет, да се застъпите за един друг от предлагания е, бюджет. В никакъв случай не бива да се посяга на парите за селското стопанство. Моята група се страхува, е, че ще се посегне и на кохезионния фонд, а той не бива да е, се ограничава. В никакъв случай не бива да допускаме това, защото е, всички е, амбициозни и многообещаващи проекти, е, които е, в крайна сметка е, водят като една по-дългосрочна цел към социална справедливост, няма да могат да бъдат осъществени. Всичко това, което вие днес казахте, на практика показва, че Очевидно, ние трябва тук да продължим с нашите усилия да запазим равнището на бюджета такова, че да не застрашаваме важните проекти. Австрия действително е, е образец в това отношение. И а, зелената политика на Австрия. Австрия без ядрена енергия, а това позеленяване на Австрия се оказа наистина възможно и това също би трябвало да бъде пример за подражание на всички останали. Всичко, което казахте е правилно и аз подчертавам, че съм съгласна с вас. Стрес тестовете независимо от това, че на няколко пъти е, бяха направени опити в съвета, все още не са на необходимото равнище и освен това директивата за отговорността при ядрени аварии все още е само обещание, а няма нищо записано на хартия. И така, още веднъж благодаря господин Файман. Давам думата на колегата Келанен от Европейските консерватори и реформатори. Благодаря, господин председател, господин канцлер. Благодаря за това, че сте тук днес. Uh, Трябва да се извиня от името на евродепутатите заради господин е, Ферховщата, който а, е, нищо не каза за вашата реч, която ние всички чухме, а прекара цялото си време, говорейки за реч, която все още не е чул, нещо, което все още не се е случило. И все пак е забележително, че е, чухме един одобрителен цитат на Маргарет Тачер от страна на господин Феховщад. Ще проверя в своите собствени записки и книги какво тя е казала по въпроса. Трябва да имаме сериозни разисквания тук в тази зала за проблемите на Европа. Не става дума само за проблемите на еврото, макар че те са важни. Трябва да се признае, че Европа все повече предизвикателства среща по пътя си все е, повече а, е, хората а, е, на континента се безпокоят за посоката, в която Европа върви. Не става дума да се а, отхвърлят а, тежненията на хората а, като а, тежнения на неразбиращи нищо, на невежи, на популисти. А, като че ли а, повечето а, хора тук, а, сред евродепутатите, а, са престанали да вярват въобще на хората извън залата. Смятам, че това се нуждае от промяна. Трябва да измислим ново послание, което да очертава нова визия за Европа. Искаме европейското сътрудничество да се увенчае с успех, но това ще изисква радикална промяна в нашето мислене и действие. Защото днес Европейският съюз е на кръстопът. Както Клайв Крук неодавна писа, европейският проект е застрашен поради това, че моделът за единен, все по-тясно сближаващ се съюз, все повече се отдалечава от това, което хората искат днес, от това, което економиките могат да понесат. Затова Европейският съюз се нуждае от нов модел, не все по-тясно сближаващ се съюз, а съюз ориентиран към практическото действие. Как да го постигнем? Първо можем да откликнем на кризата чрез откриване на своите пазари, освобождаване на предприятията от смъртоносната хватка на държавите можем да признаем, че националните държави не са устарели понятия, както мнозина вярват, а са всъщност градивна част на това, което е легитимно и демократично. Те могат да ни помогнат да решим общите си проблеми. Не бива да се подаваме на идеологията. Можем да започнем от това. критически да преразгледаме цялото достигнато ниво на законодателството в Европейския съюз, което задушава предприятията, лишавани от работни места, да развием цифровата економика, да поставим нови приоритети, ред по ред в европейския бюджет, като помислим за истинско развиване на конкурентоспособността, да сменим скоростта в либералната търговия с Съединените щати, да работим по-тясно, в по-тясна връзка с така наречените нововъзникващи економики. Господин председател, това ще бъде възможно само ако а, престанем да си мислим, че като политици имаме решение на всички проблеми. Аз, а, за разлика от Маргарет Тачер, ще перифразирам Роналд Рейган – е, не би е, трябвало е, да използваме тези застрашаващи думи, като е за Европейски съюз и други подобни. Би трябвало да помогнем на предприятията да работят и да създават работни места. Нашата Европа трябва да бъде Европа на економическа живителна сила. И най-доброто, което политиците могат да направят е просто да не пречат на предприятията. Кризата всъщност наруши консенсуса, който бяхме сме постигнали, че можем да си вървим без да променяме нищо. Нуждаем се от нова Европа, Европа, която да не е по меню, Европа, която да не обединява граждани първа и граждани втора ръка, но Европа, която е гъвкава и работи за постигане на интересите на своите граждани, която е еднакво ценена и уважавана, която е истински единна в своето многообразие. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин Каланан. Сега Давам думата на господин Хелмер от групата ЕФД. Господин председател, изглежда, че канцлерът разбира някои от проблемите, с които се сблъсква Европа, но решението, което предлага отново е още повече Европа. Това отново показва, че надеждите на, на побеждават над опита и че е, мечтите не побеждават на реалността. Истината, че Европейският е, съюз е, е в постепенен опадък. През 90-те години Европейският съюз представляваше 30% от световният БВП. В момента представлява около 20% от световният БВП, а през 2050 година ще представлява 10% от БВП или дори по-малко, ако продължаваме се придържаме към целите за намаляване на емисията от парникови казваме. Извинете, господин Верховщав, но може ли аз да бъда изслушан? Причините лесно могат да бъдат намерени. Първо, Европейският съюз е митнически съюз, а митническите съюзи са устарели търговски модели от 19 век и те са толкова устарели, че почти никой по света вече не ги използва. На второ място, митническият съюз на Европейският съюз се ограничава от прекомерно силна регламентация. Европейският съюз струва само на, Европе... само на Обединеното кралство загуби от 1 милиард евро годишно. На трето място Европейския съюз осигурява най-скъпата е, енергия в света на европейците. По този начин ни намаляваме нашата конкурентоспособност и прогонваме конкурентоспособните предприятия от нашия континент. Едновременно с това той осъжда на бедност най-възрастните и едновременно с това вие залагате в, на възобновявате енергийни източници, инвестирате в вятърни мелници и други подобни и по този начин осъждате бъдещите поколения на бедност. И на четвърто място е обединената валута. Господин Барозо се похвали, че най-лошото от кризата вече е преодоляно, но не бива да му вярваме. Мога да ви кажа, че нищо не сме направили да се приборим с, сериозният економически дисбаланс между Северна и Южна Европа. За целта ще ни трябват много повече от краткосрочни мерки. Имаме нужда от масивни дългосрочни трансфери на средства от Северна към Южна Европа. Но това ще бъде неприемливо за германските дънкоплаци както ще бъдат неприемани ви за косоподвалите в южните страни, мерките на СОЛОС, които им се налагат. Европейския съюз най-вероятно ще се разпадне. Вече виждате че се създават планове за финансова интеграция и банков съюз в европейската зона, която, в еврозоната, която ще отдели еврозоната самото част от Европейският съюз. В моята страна се си министър-председателят се опитва да отговори на исканията чрез желание за връщане на повече правомощия на национално равнище, но това няма да се хареса нито на Брюксел, нито на господавателите в Обединеното кралство. Хората искат независимост и демокрация и с право смятат, че ще сме по-добре, ако излезем от Съюза. Благодаря ви. Сега от името на групата на Обединената левица думата има госпожа Симер. Herr Verhofstadt, hören Sie doch der Frau господин Ферховстат. Председателя прекъсва оратора госпожа Цимър. Господин Ферховстат, бихте ли изслушали госпожа Цимер? Ораторката. Аз няма да съм вероятно толкова провокативна, колкото колегата от другата страна на тази маса. Уважаеми господин канцер, искам да изкажа уважението си заради това, че присъствате сред нас днес след обед. Вашето присъствие представлява нещо като кръгален камък, защото не често се случва представители на съвета и на парламента да са в една зала и да обсъждат различни проблеми. Госпожа Меркел беше тук през ноември, но така или иначе, като че ли вие проправяте пътека. Не става въпрос за някаква говорилня. Става въпрос за представители на държавите членки, които идват за да чуят нашите аргументи, които да са готови да чуят, че не сме съгласни, например, че многодишната финансова рамка трябва да бъде намалена по своя обем, че средствата за кохезионните и структурните фондове трябва да бъдат съкратени. В крайна сметка, дори да не ни обръщате голямо внимание, напредък ще се постигне само ако сте готови да ни слушате. Отправям призив към други представители на съвета да последват тази ваша стъпка. Не искаме общностния метод да пострада за сметка на така наречения метод на Съюза. Демокрацията не е само в служба на економиката. За нас е важна голямата картина. В Съюза живеят хора, човешки същества, не граждани. Независимо дали става въпрос за различни граждани на страните, за мигранти, за бежанци, за представители на различни мълцинства. Моля ви, погрижете се човешките права в Съюза да не останат само на книга и да не се подчиняват само на правата на единния пазар. Дори в Европейската година на гражданите трябва да избягваме свеждането само до принципите на единния пазар. Това е погрешен подход. Трябва да възстановим демокрацията, да чуем хората, да ги включим в процесите. Демокрацията, демократизацията в Съюза, солидарността, социалната Европа, всичко това трябва да присъства. Тези елементи трябва да вървят ръка за ръка. Моля ви, откажете се от политиката на крайни економии. Дори комисията преди няколко дни заяви, че политиката на крайни економии не е средството за гарантиране на бъдещето на Съюза, за изваждането на Съюза от кризата. Не можем да продължим с приватизацията на обществените услуги. Вие самия казахте това. Нещо подобно е диаметрално противоположно на грижата ни за бъдещето. Приватизацията на обществени услуги, на обществена собственост ще доведе до незачитането на минималните социални стандарти, на минималните екологични стандарти. Това е всъщност едно от основните предизвикателства, пред които сме изправени. Обедена съм, че ако някой сега ни слуша, ще каже, ето, това е съюза, който искаме да имаме. Ние не искаме да имаме само митнически съюз. Как да разрешим проблемите? Според мен трябва да има достатъчно средства за многоличната финансова рамка, за социалните и кохезионните фондове. Нелепо е една партия в Бундестага да казва, че ще гласува срещу програмата за помощ на бедните в Европа, на хората в неизгодно положение. Не можем да имаме такива аргументи. Просто си вредим. Трябва да променим политиката си. Благодаря, госпожо Цимер. Сега от името на независимите господин Мартин. Als Publikation hat uns Критиката чрез публикации ни обедини. Критиката тук в парламента ни трябва да ни разединява. Ние трябва да отидем и по-далеч. Така считам, след като изслушах вашата реч. Ние знаем, че когато се налага съюза, трябва да бъде критикуван но при кризата ние се нуждаем от много повече от Европейския съюз, тъй като трябва да се противопоставим на онези, които твърдят, че разединението би било по-добре за нас. Господин канцлер, вие говорихте за солидарността, но през миналите години имаше твърде много солидарност към банките и твърде малко такава към хората. Не става дума само за справяне с дълга хората, които сме на власт, трябва да да сложим край на могъществото на, на банките, на системните банки, на тези, които са твърде големи, за да а, фалират. Има преместване на пари, на, на дълг от банките към застрахователните компании и прочие. Разполагам само за една минута и не мога да кажа всичко. На второ място, искам да апелирам а, да се вслушаме в а, нуждите на гражданите. Ние се нуждаем от съюз на гражданите, а не съюз на банките. Господин канцлер, имате думата. Sie werden, Уважаеми господин председател, разбирате, че искам преди всичко да ви благодаря за настоящото разискване, без да се спирам подробно на всички повдигнати въпроси. Но все пак искам да се спра на няколко елемента. Първо, господин Каланан говори за гъвкавост. Гъвкавостта обаче е нещо лошо, когато се използва погрешно. Но гъвкаво съчетана с равновесие и съизмеримост е нещо положително. Въпросът е как гъвкавостта може да се впише по разумен начин в финансовата система. Логично и смислено е да се реформира структурата. Също така има и възможност за извършване на економии и намаляване на административното бреме. Едновременно с това не можем да говорим за гъвкавост, когато някои поемат рискове на финансовите пазари и тези рискове са финансирани от гражданите. Не можем да позволим подобно нещо. Ето защо е необходимо равновесие между свобода и регламентация. Но най-важното е именно намирането на правилното равновесие и гарантирането, и гарантирането на факта, че тези, които поемат риска, трябва да понесат своята отговорност. Ето защо е нормално да има банков надзор. Нормално е да има възможност за фалети. Всичко това трябва да се извършва в дух на гъвкавост. Нека сега се върнем на думите на господин Хелмър и противопоставянето на Европейския съюз. То винаги е предизвикано от желание за отхвърляне на отрицателното в Съюза. Естествено, можем винаги да противоречим на подобни твърдения, изтъквайки положителните постижения на Съюза. Не бива да подценяваме гражданите. Те са наясно, че може да обвиняваме също толкова лесно Европейски съюз, колкото и отделните държави. Господин Верховщад също спомена тази това твърдение в своето изказване. Много често по време на дискусиите аз, моето мнение се разминава с мнението на колегата Камеран. Защо? Защото според мен трябва откровенно да признаем, че има области, по които можем да постигнем напредик заедно. Например, по отношение на пазарите и по отношение на конкурентоспособността. Това е последният въпрос, на който искам да се спра. Конкурентоспособността може да бъде възстановена само ако осигурим по-добро образование на младите хора. Ето защо толкова много държа на професионалното обучение и на възможността за дуално обучение за младите. Конкретно способност може да има само ако развием дух на новаторство у младите. А темата е много деликатна. Всички знаем, че финансирането на а, инвестициите в образованието е много трудно в настоящият контекст на кризата. Въпреки това, аз съм убеден, че политиката на конкурентоспособност ще се подобри, ако надхвърлим краткосрочната визия и ако се обединим в един общ европейски проект с цел съвместно навлизане на нови световни пазари противен случай няма как да го постигнем. Ние разполагаме с един модел, който зачита демокрацията и основните права. Ето защо, когато се твърди, че социалните помощи или заплатите трябва да бъдат намалени, това съвсем естествено противоречи на нашия социален модел, на който се основава нашето усилие за увеличаване на конкурентоспособността. И аз се гордея, че не искаме повече конкурентоспособност в рамките на европейския демократичен модел. Благодаря, господин Файмен. Ще предадем вашето послание на двамата лидери на политически групи. Думата е господин Карас. Уважаеми господин канцлер, уважаеми госпожи и господа. Правилно и коректно е решението ви да присъствате днес тук. Приветстваме този сигнал от името на едно правителство на държава членка. Сигнала го изпращате към парламента и към Съюза като цяло. Много се радвам, че чуваме аргументи за и против членството в Съюза, по-добре да говорим, отколкото да изпращаме някакви е, коментари към е, пресата. Бъдещето на Съюза, каквото и да е то, е неразривно свързано с развитието на европейската демокрация. Затова, моля ви, приемете идеята за преминаване към конвент, който да създаде визия за Европа, за да имаме истинска Европа. Моля ви, приемете идеята за среща на върха, на която да се определи, че съвета ще бъде нещо като втора камера. Сега сме в ситуация на криза и дали ще излезем от кризата зависи от това дали можем да демонстрираме солидарност, дали можем да бъдем по-открити спрямо гражданите. Австрия може да направи нещо подобно и трябва да го направи. Австрия има исторически опит, има геополитическо положение, което дава възможност за нещо подобно. Статистиката показва, че ние можем да сме катализатор за развитието на Европа. Уважаеми господин канцлер, трябва да си спечелим отново сърцата и умовете на хората. Прав сте, когато казвате, че бюджета не трябва да се основава само на принципа плащай по-малко, получавай повече. Това достатъчно ли е обаче? Не, Съюза трябва да получи всеки един цент, от който има нужда, за да изпълни очакванията, обещанията, които имаме. И още нещо. Ще има скоро референдум и е е, жалко, че европейското измерение няма да присъства там. Става въпрос за задължителната военна служба. Ако успеем да стигнем до по-голям консенсус в Европа, ако успеем да действаме така, че гражданите сами да се чувстват част от Европа и ако стигнем в крайна сметка до там, че нито един политик да не може да заупотребява с е, европейското измерение, то тогава ще сме постигнали много. Благодаря. Председателя, мисля, че трябваше да съм малко по-щедър, тъй като вие сте австриец и е, можеше да си скажете малко по-накратко, но всъщност всички оратори са австрийци. Господин Лайх, твърдите сега има думата, той е известен със своята сбитост. Ще положа максимални усилия, както винаги. Господин Хелмер говори за това, че се разпиляват е, средства на, дънакоплаците. Считам, че загуба на пари на дънакоплаците и е това, че някой идва в залата, задава въпрос и ни изчаква отговора му. Беше казано, че е добре, че господин Файман е наш гост тъй като в а, този мрак, в който те не съвета, той а, внася а, светлина. Зная, че за вас е трудно в а, съвета и е много положително, че днес сте сред нас. Ние трябва да отстояваме своите позиции, тъй като ние се борим за правосъ... правосъдие, за солидарност, за добър социален баланс. Това можем да го постигнем само заедно, а не самостоятелно на национално ниво. Трябва да се придържаме към нашите а, идеи. Най-лошото е, че има висока безработица сред младите а, хора. Хора, които имат висока квалификация, се оказват на улицата. Това е предизвикателство. Имаме добър пример в лицето на Австрия в това отношение за справяне с младежката безработица, но ние можем да постигнем напредък само заедно. Само заедно ще можем да се справим с младежката безработица в Европа и да предложим добри перспективи за младежите. Хората трябва да бъдат ентусиазирани, но ако искаме да ги ентусиазираме, е изключително важно да се противопоставим на тези, които искат да подкопаят Европа, които казват, че ще напуснат еврозоната. Това ще бъде най-голямата парична катастрофа от Втората световна война насам за Европа. Не тези, които са спекуланти, а тези, които трудно изкарват своите пари, ще пострадат най-много. И считам, господин канцлер, че вие работите в вярната посока. Вярно е, че това, което можем да постигнем заедно е много повече, отколкото сумата от индивидуалните ни усилия. Ние трябва да продължим да се движим в тази посока, да направим това, което е необходимо за хората. Благодаря ви. Благодаря, господин Лайтфрид. Сега от името на либералите, госпожа Вертман има думата. Господин канцлер, Вашето присъствие днес тук е нещо, което надявам се ще доведе и други държавни представители пред нас. Това е полезно за бъдещето ни сътрудничество. Авсия, според мен, е в много добро положение сред държавите членки по отношение на безработицата и на безработицата сред младеща в част, сред моите хора в частност. Все пак обаче искам да припомня на всички присъстващи, че има и хора, които живеят в крайна бедност. За да разрешим проблема с безработицата и безработицата от моите хора, трябва да предприемем съответните мерки и то мерки с устойчиви резултати. И това ме навежда на въпроса за многодишната финансова рамка. Важно е да използваме правилно тези средства. Важно е да ги инвестираме правилно и да намерим устойчиво решение на проблема с безработицата сред младите. Неприемливо е млади образовани хора да са на улицата. За право казахте, всички сме в една и съща лодка и е време да започнем да гребем в една и съща посока. А тази посока трябва да бъде на устойчивост. Това може да постигнем само ако работим заедно. Само по този начин може да запазим постигнатото от 6 години насам. Благодаря ви, госпожа Вертман. Сега от името на групата на зелените, госпожа Луначак. Е Благодаря, господин председател, уважаеми господин канцлер. И аз много се радвам да ви видя тук в Европейския парламент. Дошъл сте да поговорим. Казвам това без капка ирония. Аз Следях вашата трансформация от евроскептик към убеден проевропеец. Вие излезохте извън рамките на вашата коалиция. Благодаря за това. Движите се в правилната посока. Вашите ясни слова заслужават уважение. Говорим за безработица. Тук в парламента споменаваме така наречената младежка гаранция. Някои колеги смятат, че тази гаранция за младежите може да проработи на европейско ниво, само ако има достатъчно добро финансиране. И тъй като става въпрос за пари, искам да ви приканя да гарантирате, че Австрия ще се присъедини към пакта срещу данъчното избягване, избягването на данъци и данъчните измами. Не се присъединявайте към Люксембург. Не искаме да има данакоплаци, които да успяват да се скрият в Австрия. Това е изключително важно, ако искаме бюджета ни да бъде добре финансиран. Още нещо. Европейския парламент има три седалища. Сега сме в Страсбург. Преди три месеца парламента призова съвета да изготви план, пътна карта за преминаване към едно седалище. Повечето от нас искат това място да е Брюксел. Моля ви, направете сметка на разходите. Приемете стъпки, за да имаме в крайна сметка едно седалище на Европейския парламент. Благодаря. Сега господин Паксас от името на Европа на свобода и демокрацията. Господин канцлер, господин председател, уважаеми колеги, Няма по подходяща момента от днес да настояваме за единство в Европа. Не можем да загърбваме този въпрос, иначе ще стигнем до момент, когато нашите амбиции да бъдем независима, изключителна общност ще ни разедини, тъй като има желание за превес на някой на другите и ще се стигне до там, че ще се зависи от решенията само на силните. Ние искаме да сме общност на равнопоставени държави. Не може да има някои, които да са по-равни от другите. Има висока безработица. Все още не можем да се договорим по социалните въпроси, а именно какъв път да следва Европа. свободни и независими държави са в основата на силния Европейски съюз. Господин Молцер. Благодаря господин председател. В момента в Австрия има посеместен скептицизъм спрямо Европейския съюз. Някои хора намират това за по-скоро смехотворно, други откровенно от отхвърлят Европейския съюз, обвиняват го в липса на демократ, демократичност, а мнозина вярват, че той всъщност не си върши истинската работа. Това са притеснения, които трябва да приемем много насериозно. Трябва да гарантираме, че по-добра и по-вярна информация достига до гражданите на Европейския съюз и представя дейността на Съюза по обективен начин. Господин канцлер, това не са мои собствени думи, това не са думите на някакъв представител на крайната десница. Това са думи от вашето, цитирано от вашето писмо, изпратено до един от най-големите ежедневници в Австрия и публикуване преди няколко месеца. Оплаквате се, че господин Камеран говори на един език в родината си и говори на съвсем друг език, когато говори в Европейския съюз, но също въжи и за вас. Така че трябва да решите, господин канцлер, какво искате, подкрепата на вашата народ или подкрепата на еврократите. Благодаря ви. Сега от името на НБ думата има господин Келан. Благодаря, господин председател. Бъдещето на Европа е свързано с нещо практично. На първо място трябва да приемаме сериозно своите собствени политики, защото избора не е точно между федерална Европа и съюз на националните държави. Става въпрос за спор между доминацията на общи интереси или на национални тесногради интереси общата външна политика и политика на сигурност, общата политика в областта на киберсигурността, общата политика в областта на енергетиката, изграждането на единния пазар – единният цифров пазар, приключването на економически и паричен съюз, всичко това е реалното бъдеще на Европа. Не става въпрос за утопия. Всичко това е постижимо. Става въпрос за липса на политическа воля, обаче. Това е и проблем на менталитет. Единният подход е да се премине към съюз, който отчита интересите на компаниите. Другия подход е да се поеме обща отговорност, да се приеме факта, че ние сме стопани на общото, с което разполагаме. Не можем да не откликнем на мандата, който ни дават избирателите. Трябва да направим усилия да се променим. Последните няколко месеца показаха няколко неща. Финансовата криза е свързана и с криза на морала. На второ място, модела на потреблението от последните 30 години няма как да е устойчив. Ето защо трябва да има промяна на менталитета и да се поеме отговорност. Другата възможност е смелия нов свят на Алдас Хъксли. Благодаря госпожа Берес от социалистите. Мерси, благодаря, господин председател, господин канцлер. По социалния въпрос Австрия ни даде едно доста добро предложение чрез гаранцията за младежите. Благодаря за тази инициатива. Благодаря за топката, която ни подадохме на европейски ниво. Надявам се, че ще се стигне до европейско предложение в Дъблин през следващите 4 седмица и да се намери решение на трудното положение, в което се намират младежите, но ще трябва финансиране. Трябва да се мобилизира Европейския социален фонд, съгласно предложението на комисията. Дебата за финансовата перспектива в това отношение трябва да се извърши прехвърляне на средства в размер на 25% за финансиране на социални аспекти. В същия дух на солидарност ние се нуждаем от стабилизиране на фискалната база. Беше ни казано, че се надяват, че немците ще могат да подкрепят, помогнат на гърците. Ние Искаме солидарността да се проявява и на европейско ниво. За това се нуждаем да е, бъде приложена директивата за облагането на спестяванията. Вие трябва да помогнете да се излезе от задънената улица и да се помогне на такава държава като Гърция, която изисква европейски действия. Благодаря. От името на необвързаните, господин Штадлер. Уважаеми господин танцлер. вътрешната политика трябва да се обсъжда в съответната държава и за това няма да, да засягам въпроса за разликите между вас и вашият министр на финансите. Но всъщност какво се опитвате да направите вие? Какво се случи по време на кризата? Прехвърлихте отговорността върху европейските дънекоплаци. Прехвърлихме дългове в размери на милиарди и нищо не постигнахме с това. Има рекордно равнище на безработица в Испания и Португалия, 25% обща безработица и над 50% безработица сред младите хора. Говорите за обединяване на дълга, за банков съюз, който се сформира извън финансовия сектор. Във всички тези мерки не привлякохме по никакъв начин частния сектор, въпреки че на всеки един Европейски съвет се прави такова обощание. Говори се за промяна на, на, на данъчните режими, но нищо не се прави, за да се преборите с, да се преборим с укриването на данъци. Милиарди евро се плащат на държавите, които са в а, криза и ние поемаме само задълженията без никаква стабилност и без никакви структурни реформи и без никаква истинска бюджетна консолидация. Вместо това само се молим нещата да се оправят от само себе си. И ние можехме да го направим, и ние можехме да кажем това. Нямаше нужда да идвате до Страсбург, за да ни го кажете. От името на НП Милан Мон. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин канцлер, благодаря ви за духа на солидарност, който демонстрирате и благодаря за коментарите относно бъдещето на Европа. Днес бъдещето на Европа е малко по сигурно, отколкото преди няколко месеца. Решенията на Европейския съвет и на Европейската централна банка ни помогнаха да гарантираме необратимостта на процеса на европейска интеграция. Определено обаче има нужда от още национални реформи, както и трябва да се премине към истински економически и паричен съюз. Документа на четирите председателства трябва да бъде подкрепен с действия. Подкрепата трябва да дойде и от испанското правителство. Естествено. Младите хора трябва да подкрепят процеса на европейска интеграция. Съгласен съм с канцлера, но те ще го направят само ако Европа излезе от кризата и ако Европа се разглежда като част от решението, а не част от проблема. Това е основното. Така трябва да се говори, ако искаме да излезем от кризата. И още един аргумент в подкрепа на европейската интеграция новия многополярен, взаимно свързан свят, в който живеем. Господин Барозо спомена нещо подобно. Размера има значение и Обединена Европа ще е по-силна. Европа на бъдещето и бъдещето на Европа изискват да има по-засилена политика на солидарност, по-засилена отколкото сме имали сега. Сега господин Голтиери казва председател от името на социалистите. Скутере! Господин канцлер, говоряки за бъдещето на Европа, означава да се отговори на два въпроса. Дали европейския социален модел е бреме или ресурс, който помага за справяне с глобализацията? Считате ли, е, че защитата на това трябва да бъде оставена на отделни държави. Ние казваме да на двата въпроса и се радваме, че вие сте на същото мнение. Европа, която се базира на стабилност, на растеж на демокрация. Не трябва да се стига до фискална безотговорност сега, когато а, отричаме строгите економии. Европейският бюджет а, а, трябва да се базира на собствени ресурси. Не знае какво може да кажете за фонда за обратно изкупуване на дълга. Трябва да се насърчат и публичните инвестиции, да се укрепи социалния стълб. Можем да започнем като финансираме Европейската гаранция за младите хора, която работи толкова добре в Австрия. Благодаря ви, че сте тук днес след обед, господин канцлер. Благодаря за казаното от вас. Обедени сме, че през едните два месеца дефинирането на социалния пакт на Европа и за истински демократичен европейски паричен съюз ще може да разчита на вашата подкрепа. Господин Сариуш Волски е следващият оратор от името на НП. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин канцлер, добре дошъл и благодаря ви за вашата ангажираност към Европейския съюз. Аз обаче се надявах да чуя повече за бъдещата структура на Европейския съюз от един канцлер на страна, която се намира на толкова важно място между източна и западна Европа. Австрия се намира толкова близо от географска гледна точка, от към новите държави членки от Централна и Източна Европа. И въпреки това вие не казахте нито дума за опасността от разделянето на Европа на две скорости. И от опасността Европа отново да бъде разделена на две. Австрия би трябвало особено много да се притеснява от тази перспектива. Тя винаги е защитавала разширяването на Европейския съюз към Централна и Източна Европа. Спасяването на Европейския съюз не бива да бъде за, за сметка на разделянето на съюза на две. Разделянето на съюза не е в интерес на Австрия. В началото на своето изказване вие споменахте, че говорите от името на нетен приносител към бюджета на Съюза. Аз обаче не харесвам това обяснение, защото нетните приносители на бюджета обикновено са и нетните бенефициери на единия пазар. На единия пазар. Не бива да засилваме институционалното разделение между членовете на еврозоната и останалите държави членки на Европейския съюз. Не бива еврозоната да се превръща в център на Европейския съюз, останалите държави членки да бъдат избутани в периферията. Ние ето за това ние систематично отхвърляме всякаква идея за отделен бюджет на Европейския съюз за еврозоната. Благодаря ви и в заключение от името на НБ господин Брок. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми господин канцлер, колеги. И аз трябва да кажа, че сте изминал много път, господин канцлер, от автор на писма до днешното ви положение. Правилният път за излизане от кризата е обвързването на растежа с реформи и с финансиране. И съм сигурен, че в следващите 6 месеца в преговорите по МФР ще се борите за това да не намаляваме средствата. Поемам щафетата от господин Сариош Волски. Съюза трябва да е един за всички. Не може да има специални опции за Великобритания. Онова, което очакваме от Дейвид Камерън валутата не е валута на 17 държави членки, тя е на всички 25, т.е. 27 минус 2, които имат клауза за неучастие. Ние трябва да се опитаме да не поставяме пред колелата на Съюза на 27-те или на общностния модел. Сигурен съм, че тази реч ще представлява риск, с който трябва да се справим, господин Файман. Господин председател, още веднъж искам да благодаря за този обмен на мнения. Само една критика бих искала да отправя. И това не е към а, а, членовете на съвета. Често се изразяват различни мнения. Има оживен дебат в съвета. А, има различни мнения, но поне участваме, а, докато тук не е така защото не е толкова интересно да се води диалог с празен стол. Искам да благодаря на онези, които са положили усилия да дойдат на тези разисквания. И а, за мен е чест, господин председател, че бях поканен. Има две неща, на които искам да обърна особено внимание. Първо, разделението в Европа. Аз съм твърдо убеден, че една държава като Австрия, която е, има интерес от задълбочени отношения с държавите членки, има тесни връзки с новите държави членки, културни, економически и прочие, носи особена отговорност, както подчертаха и някои от изказалите се депутати. Така че ние искаме да няма разединена Европа, да няма такива, които а, са в а, общата валута и останалите. Трябва да видим какво Дейвид Камерън и а, тези, които ръководят, управляват а, а, Англия в момента, какво пазват а, а, те. Но не трябва да се допуска да се прече на останалите да напредват. Трябва да се следва една и съща скорост в Европейският съюз. Всички трябва да се движат в една посока. Обеден съм, че финансовата рамка заслужава да бъде обсъдена много по-задълбочено. Тази финансова рамка е стъпка по пътя, който очертахме днес за реализиране на схеми за гаранции на младежите, ако нямаме ресурси, няма да можем да постигнем тези цели, няма да може да реализираме политиките. Трябва да сме решителни. Има такива, които не полагат никакви усилия да се постигне напредък в дискусията. Те трябва да демонстрират известна гъвкавост, защото няма да има нищо по-лошо за гражданите на Европа ако се загърбят техните искания, нека да видим какви са проблемите, които съществуват в момента, нека да се вземат онези решения, които трябва да се вземат. Вие като е, избрани депутати трябва да намерите също отговор. Ние трябва да намерим верния отговор. Господин Штадлер спомена нещо, на което искам да се спря също. Нека да си представим за миг, че редица страни бяха допуснати да фалират миналата година, кой ще да бъде засегнат? Собственици на финансовите предприятия, преди или след, по време на кризата, те реализираха големи печалби, без друго не, ще да бъдат засегнати работещите, онези хора, които се нуждаят от спешна подкрепа и помощ. Щеше да се навреди на надеждите на хората в Европа за тяхното бъдеще. Затова аз се радвам, че никоя страна не беше допусната да фалира, въпреки че бяха предприяти закъснели мерки, но по-добре късно, отколкото никога, за да се осигури нужната а, закрила и средства. И слушах много от нещата, които казахте. Беше казано много за борбата срещу данъчните обежища и прочие. Аз ще взема а, това за информация, но ни предстои обща работа и съм убеден, че заедно с институциите, с комисията, с останалите институции на Европейския съюз, най-вече с Европейския парламент, с държавните и правителствени глави, които носят отговорност, ще бъдат потърсени общи решения, общ подход. Така ще се постигнат най-добрите резултати за намиране на решения за финансовата криза за цяла Европа. Не само ние мечтаем за това, но и унези, които а, започнаха всичко това. Младите хора в бъдеще трябва да могат да кажат, че ние активно сме допринесли за постигането на такъв резултат. Благодаря ви много, господин канцлер Файман. Благодаря ви за този интересен дебат. Приключваме работа по тази точка от дневния ред.